Уважаеми колеги, нека да започнем работата на нашата комисия за този преди обяд. За мен е голяма чест, че сред нас отново има представител на унгарското председателство. В случая това е министър Тамаш Фелеги, министър на националното развитие на Унгария, както и държавния секретар Петър Лайош и техния екип на неформалната среща на министрите на околната среда при Белгийското председателство се запознахме. Отново ще се видим в подобен формат в Унгария. Министър Фелеги отговаря, между другото, и за борбата с измененията на климата, тема, която е много близо до сърцето на този парламент и по-специално на нашата комисия. Тя е приоритетна. През последните години работи много активно в областта на борбата с измененията на климата. В Канкун беше постигнат известен резултат, възоснова на който можем да работим и в глобален план за напред. И сега през полугодието на унгарското председателство е време да се поставят акцентите. Това са едни много важни 6 месеца, в които ще трябва да се очертаят пътищата, по които ще вървим. Ще продължим ли напред, ще имаме ли амбиции или ще почиваме на лаврите на пакета, прият през 2008 година. С други думи, трябва да се вземат редица решения и ние разчитаме на унгарското председателство в това отношение. Ще чуем от министър Фелеги той ще ни а, информира за предстоящото през следващите 6 месеца. Веднага му давам думата, след което ще имаме възможност да обсъждаме с колегите. Much, uh, switch... Благодаря ви много, господин председател. Преби да премина на унгарски, искам на за малко да се обърна към вас на английски, за да ви уверя, че за мен е неудоволствие и чест да бъда тук пред вас, за да обясна кои са приоритетите на унгарското председателство, като се надявам, че ще можем да работим много конструктивно с парламента. Накратко, нека да ви обясна как министър по националното развитие се занимава с климата и неговите изменения. Наистина това е интересна тема и ситуация, но преди 7 месеца, когато правителството се смени, беше създадена една нова структура и беше взето политическото решение да концентрираме и ефективността на използването на ресурсите в една структура в Министерски съвет, за да може Унгария в регионалното развитие да участва активно енергетика, климат, транспорт, телекомуникация. Всичко това е толкова важно и най-вече ориентирано най-вече към ресурсите и тяхната наличност. Ето защо всичко това е в а, моето министерство. Това е малко министерство, но нека накратко да ви представя мои, двама от моите най-близки съратници, бивш един от тях е бивш член на Европейския парламент а, другият е заместник министър в Министерството за национално развитие. Той отговаря а, за международните въпроси и а, отношенията с Европейския съюз. А сега благодаря ви и ще премина на унгарски. Уважаеми господа депутати, уважаеми господин председател, дами и господа. За нас е много важно да постигнем напредък в международните преговори за климата и да постигнем колкото може по-скоро споразумение за политиката в тази област след 2012 година. За нас е много важно Европейския съюз да играе водеща роля по този каменист път. Също така важно за нас е собствената програма в областта на защитата на климата на Европейския съюз да бъде успешна, защото това, което се стремим е модерно европейско, модерна европейска економика. Смятаме, че Белгийското председателство предприе и осъществи много важни стъпки по посока на амбициозна, а, така, амбициозно споразумение с задължителна сила. Унгария ще продължи по този път, но разбира се, че искаме да откликнем и на това, което се очаква от нас след Канкун. Залогът е висок, защото след преговорите в Южна а, ако след преговорите в Южна Африка през 2011 година не се постигне споразумение по отношение на бъдещето на протокола от Киото, ще се получи празнота, която ще се отрази отрицателно на програмата на Европейския съюз в областта на борбата срещу измененията на климата на конференцията на страните по договора на рамковата конвенция за климата и а, преговорите за климата има един принципен въпрос, а именно да се предотвратят опасните изменения на климата. Ако не успеем до 2050 година да снижим глобалните емисии на парко, парниковите газове на половина от стойността през 1990 година ще се стигне до много тежки последствия в световен мащаб. Ако средната годишна температура продължи да нараства, което е твърде вероятно, ще се стигне до дестабилизация, мигриране на население, економически и социални кризи. Ето защо измененията на климата могат да вземат катастрофален обрат. В момента само някои високо развити индустриални страни са посочили конкретни цели. Нашата цел е политиката в областта на климата през след 2012 година да бъде амбициозна, да се постигне споразумение с задължителна правна сила коя, което да обхвя, обхваща всички е, значими емитенти на парникови газове, включително и нововъзникващите економики. В Канкун беше постигнат напредък в много отношения, например в сравнение с конференцията в Копенхаген през 2009 година. Но споразуменията имаха само политически характер. Един от резултатите от Канкун – е определянето на гранична стойност в размер на 2 градуса по Целзий. Това залегна в официална декларация. Освен това бяха определени някои ангажименти за развиващите се страни, нововъзникващите економики. Бяха обсъдени и оценени пазарните механизми, които могат да се използват за намаляване на емисиите, както и емисиите за адаптиране към измененията на климата в Канкун бяха определени почти всички онези моменти, които могат да залегнат в едно бъдещо работещо споразумение. Недостатъкът обаче е, че не се постигна разбирателство за бъдещето на протокола от Киото, нито пък споразумение под егидата на ООН. Също така не се разбрахме по въпроса дали ако такова споразумение бъде постигнато, то ще има правна сила. Затова и до сега не е ясно какво би било едно такова споразумение. В центъра на преговорите е продължаването на работата по постигнатото от Канкун и унгарското председателство ще направи всичко по силите си за това. През периода на нашето председателство ще има две важни заседания за рамковата конвенция на ООН, чиято важна задача ще бъде подготовката на срещата на върха за климата в Дърбан. Нашето председателство си поставя за задача да координира позицията на Европейския съюз, като сближи отделните позиции на държавите членки и да преговаря с партньорите извън Европейския съюз. За нас е важно позициите да бъдат сближени и обединени, например, по отношение на бъдещето на протокола от Киото, по отношение на поеманите ангажименти и въпросите, свързани свързани с финансирането. Друга наша важна задача е да се продължат преговорите в 12-те работни групи в, в рамките на съвета по околната среда на Европейския съюз. Тук ще се обсъдят ангажиментите за намаление на емисиите, помощта на развиващите се страни за адаптиране към измененията на климата, контролен механизъм за спазване на задълженията, както и различни гъвкави механизми. В Канкун бяха очертани някои конкретни мерки. Ние незабавно трябва да започнем с тяхната разработка. Канкун създаде рамка за нова институционална система, която да даде възможност за приспособяване към измененията на климата, включително и борбата с обезлесяването и изсичането на горите. От 19 до 21 януари в Будапешта имаше заседание на неформална експертна група – която се занима преди всичко с създаването на обща позиция за конференцията в Южна Африка през 2011 година поехме инициативата за обмен на мнения относно стратегията на Европейския съюз, която да бъде отстоявана на следващата среща на върха за климата. Обсъждахме също и как могат да се реализират мерките, очертани в Канкун. Една от нашите, е, от нашите цели е да направим по-строга строга системата за мониторинг и верификация. А освен това, новите институции, които възникват следствие на Канкун, трябва да започнат да работят, например, Зеления фонд за климата – рамката за приспособяване от Канкун, комисията по приспособяването, техническата комисия и технологичния център и мрежа. Също така продължаваме работа по търсенето на решение за трансфера на а, излишни квоти. Целта ни е преди всичко да формулираме такива заключения на съвета, от които да става ясна общата позиция на Европейския съюз и всичко това на базата на резултатите от Канкун. Друга наша задача е съвместно с Европейската комисия да представляваме Европейския съюз на международни преговори и двустранни преговори на високо ниво, защото трябва да представляваме интересите на Европейския съюз това са общите интереси на държавите членки. Унгарското председателство ще ще а, стъпи върху свършеното от Белгийското председателство, за да допринесем за напредък на преговорите в областта на климата. Ние също искаме Европейският съюз да играе лидерска роля в международните преговори. Също така обаче искаме да укрепим и посредническата роля на Европейския съюз органи... ние ще подкрепяме и подпомагаме и организаторите на срещата на върха в Южна Африка, така че да може да се реализира споразумение там. Друг наш приоритет е Европейският съюз да разполага със собствена амбициозна програма в областта на климата и да я прилага. Ние искаме да допринесем за това. Европейският съюз ще следва амбициозна политика в областта на климата. За да потикнем напред такава една програма, унгарското председателство ще положи всички усилия да я осъществи. Друга важна цел на унгарското председателство са преговорите за дългосрочната а, нисковъглеродна стратегия на Европейския съюз до 2020 година. През а, март 2011 година комисията ще представи своята стратегия за декарбонизация и а, осъществяване на ниско въглеродна економика до 2020 година. Това ще е стратегически документ на комисията, ориентиран според е, е, стратегията 2020 на Европейския съюз и съвързан с други важни стратегически документи, например Бялата книга за транспорта, и пътната карта за енергетиката, която вероятно ще бъде приета също по време на унгарското председателство. В рамките на нисковъглеродната стратегия или стратегията за нисковъглеродна економика, трябва да преценим доколко Европейския съюз едностранно може да увеличи поставените като цел 20% намаления. Това, което ще направим е да насърчаваме обсъждането на тази стратегия между държавите членки, за да може до края на председателството си да постигнем обща позиция, която да дава възможност за преминаване към, а, по, към ниско въглеродна европейска економика на високо ниво. Стратегията в тази област – преследва и рационални цели за 2020 година и се стреми към намаляване от повече от 20%. Затова смятаме, че двата споменати въпроса трябва да се обсъждат съвместно. Вероятно ще има голям интерес към тази тема, затова унгарското председателство ще организира заседания на работните групи с цел обсъждане на различните елементи на декарбонизационната стратегия. Първия такъв обмен на мнение ще бъде през март на заседанието на съвета по околна среда, а от 24 до 26 март ще има неформална конференция на министрите в Будапешта, където се надяваме на по-нататъчно сближаване на позициите. В зависимост от напредъка на преговорите, темата отново ще бъде поставена в дневния ред на срещата на върха през юни. По време на председателството си ще се опитаме да вкараме в правилното русло дискусията относно това, доколко са реалистични тези 20% и повече, като разбира се преценим и рисковите, свързани с всичко това. Преди конференцията в Канкун Европейския съвет прие резолюция, в която се казваше, е, се се определяха ангажиментите, които Европейския съюз може да поеме едностранно, като се казваше изрично, че 20% ще бъдат повишени на 30%. Но за сега няма консенсус по въпроса. Някои държави членки не подкрепят такова едно повишаване. Съветът по околна среда през октомври 2010 година прикани Европейския съвет да търси нови решения на въпроса въпроса. През ноември 2010 година беше, в, съветът беше приканен да излезе с нов доклад по въпроса, който да съдържа и анализ с оглед на резултатите постигнати в Канкун. Комисията планира до второто полугодие да излезе с втори доклад по този въпрос. Унгарското председателство смята, че е много важно да се обсъди възможността за намаляване от повече от 20% както вече казах, ниско въглеродната стратегия до 2020 година ще съдържа и средносрочни цели. В зависимост от това ще можем да преценим доколко намаляване на емисиите от повече от 20% реално могат да се включат в глобалната стратегия на Европейския съюз, като ще можем да преценим и мерките, които е необходимо да се предприемат, за да има ниско въглеродна економика. Съзнаваме, че амбициозната цел за намаляване на емисиите продължава да бъде обща цел на Европейския съюз. Затова по време на председателството си ще направим всичко възможно за напредъка на преговорите, защото по този начин служим не само на собствените си интереси, а и допринасяме към глобалните усилия, които са така важни в условията на изменен климат. Подкрепяме и инициативата за това политиката в областта на климата да влезе в новата многогодишна финансова рамка, защото е важно да разполагаме с необходимите финанси за провеждане на политиката в областта на климата председателството ще разгледа възможностите за създаване на реална финансова рамка за нисковъглеродната стратегия. Ние като председателство възнамеряваме да дадем конструктивен принос към този дебат. И накрая от програмата ни става ясно, че Унгария се е опитала да очертае такива планове за работата си, които да се придържат към постигнато от Белгийското председателство, към глобалната стратегия на Европейския съюз и намеренията на следващото полско председателство. Разчитаме, че комисията, съветът и почитаемите депутати ще тук в Европейския парламент ще ни подкрепят, защото без тясно сътрудничество на институциите унгарското председателство няма да може да реализира своите цели в областта на борбата с измененията на климата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин председател на съвета, за представянето на вашата програма. Мисля, че структурата на Министерството е много добра. Имам предвид комбинацията на е, развитието на е, отделните области е, на местно равнище във връзка с борбата срещу климатичните изменения. Да, с оглед на КОП-17 в Южна Африка, вие разгледахте основните приоритети. Е, естествено и с оглед на всичко това, което ние сме определили като наши приоритети. Да, е, по отношение на 2050 година е, съветът вече е взел определени решения, но става дума за това в момента да оточним съвсем точно отделните стъпки. Не бива да губим време, за да можем наистина да постигнем целта си през 2050 година. Няма да губим време, за да е, е, имаме малко повече време е, до 10.45 по пън, може би 5-10 минути повече. Започваме с е, НП е, Ричард Сейбър. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин министър. Поздравявам и господин държавния секретар, който знае, че тук заедно с нас се е борил много ефективно за една нова климатична политика. Бихте ли ни казали нещо по-конкретно по отношение на финансирането, защото естествено всички тези приоритети са свързани с разходи. А, има държави членки, които като че ли се опъват и е, в никакъв случай е, не ги обвинявам, но смятат, че няма достатъчно средства за е, инвестиции в тази сфера. Да, по отношение на прилагането, на изпълнението на нашите е, цели и всичко това, което сме начертали в плановете си, наистина установяваме, че изоставаме понякога. По отношение на Канкун, да, през, е, бяха взети решения вече във връзка с е, сумите 100 ми, е, милиона, които трябва да се разпределят между държавите, но какво е, ще кажете по отношение на разпределението, по отношение на средствата, които ще получат отделните държави и освен това по отношение на е, чистотата на водите, пречистване на водите. Това е също сфера, която ме интересува. Искам да чуя нещо по-конкретно. да, Ричард Зебър, казва председателят, е всъщност нашият специалист, нашия капацитет по водите и затова насочва вниманието към тях, но мисля, че и следващият министр ще може да ни отговори. Господин Гроте, Струва ми се, че по отношение на Канкун можем да кажем, че е, така, нещата е, се развиха като че ли малко по-добре, отколкото предварително смятахме, че ще стане. Да, Европейският съюз е, е има определени приоритети и определени амбициозни цели, но е, има и други организации, които като че ли създават е, пречки има а, организации като Ашус, като АМО, които а, са по-колебливи и искаха до края на годината, на настоящата година да представят своите планове и програми. Интересуваме какво мисли унгарското председателство във връзка с целта 30% Добре, ако останалите държави се съгласят е, с нас е, и приемат тази цел, ние е, ще предприемем съответните стъпки, но как точно по отношение на улавянето и съхранението на въглеродните емисии ще можем да се справим, за да постигнем целта от 30% защото ще са необходими съответните инсталации, естествено. Е, въпросът предполагам, че е обсъждан вече в съвета. Какво можете да ни кажете по този въпрос? Следващият оратор е госпожа Манер. Благодаря ви. Благодаря на представителите на унгарското председателство, които много добре представиха приоритетите си. Въпросът ми се отнася до строителните материали, особено когато става дума за е, комбинирането на различни материали, е, да кажем пластмаса е, и е, дърво. По отношение на дървото Нямаме никакви съмнения, че то е, е екологично, че то може и добре да се рециклира, но по отношение на пластмасите и на изкуствените материали изобщо, мисля, че може да се предприеме много повече, отколкото в момента се прави. Е, естествено, когато говорим за дървен материал, трябва да имаме предвид и развитието на горското стопанство и на е, целият този е, бранш, а също но трябва да имаме предвид и всич, цялата проблематика е свързана с е, обозначаването, с това, което наричаме, условно казано, етикетиране. И енергийната ефективност е от значение, когато говорим за дървен материал и за дървообработване енергийната ефективност е, би трябвало да се свържи е, с е, на цикъла на живот на дървото и на дървесината. Да, колежката, която се интересува толкова много от горите и от дървените материали от Финландия, но тя отговаря за тази сфера при нас, само че е, може би след това ще чуем отговор по този въпрос, който дойде и специалиста по горското стопанство, господин Ейхолд. Благодаря ви, че дойдохте при нас, господин министр. Съвсем конкретни два въпроса. Единия е свързан с международната дейност. Наистина, през следващ следващите няколко месеца трябва а, да свием разликата между двата градуса, които поставяме и това, което а, новоразвиващите се економики казват. Какво трябва да направим? А, през... а, ние от Запада ам, разбрахме, че не е толкова лесно, а освен това в а, САЩ а, нещата стоят доста по-различно, но какво да кажем за Бразилия, Китай, Южна Африка, Индия и какви а, за унгарското председателство са основните а, приоритети. И така, второто, след като Европа е поел ангажимента не само тя да а, свие тази разлика, но и а, да стимулира другите а, да, да свият разликата, какво можем да направим, освен че е на Юнският а, съвет, а, е, можем а, да поискаме и да приемем 30%. Но как можем ние да сме сигурни, че Европа ще може да постигне нивото на енергийна ефективност, като например в сектори за транспорт, строителство и така нататък? Благодаря ви за вниманието. Да, благодаря. От Обединената зелена левица. Да, благодаря. Бих искала да ви поздравя с добре дошъл а, вас и, и нашия бивш колега, и вашия държавен секретар. Отново въпросът ми е свързан с международната дейност. Вие подчертахте, че трябва да се направят нещата правно обвързващи, особено по отношение на но, бурно, новоразвиващите се бурно економики. Е, същите тези ангажименти трябва да бъдат поети по равностоен начин помежду ни всички, най-вече за бързо развиващите се економики. Как предвиждате да продължите работата с а, тези а, държави, включително от друга страна и САЩ а, по линия на Дърбан? Господин Рамаш се опитваше да играе една положителна роля, свързана с позицията му, но се появиха трудности именно в собствената му страна, тъй като а, той искаше да продължи с ангажиментите по тези въпроси, а на времената са економически доста трудно и искам да чуя как а, смятате да постигнете тази задължителност на 20%. Да, Януш, заповядай. Ahhoz képest, hogy viszonylag kevesen vagyunk a bizottság ülésén, a bizottság tagjai között itt. За съжаление, няма много колеги в залата, но независимо от това е, въпроси, както виждате господин министр, има. Не знае дали ще имате възможност е, за малкото време, с което разполагате, да отговорите на всички въпроси. Вие се спряхте на Киото. Аз е, често съм казвал тук в комисията, че съществуват проблеми между старите и новите държави членки, както и проблеми между комисията и част от състава на парламента. Квотите за въглероден диоксид според комисията не би трябвало да се продават след е, определен на година, което е нечестно, което е нелоялно по отношение на новите държави членки, защото Унгария, Польша и така нататък са заплатили вече една много висока цена за тези квоти. Унгарското председателство би трябвало по някакъв начин да се опита да преодолее този проблем, защото той води до е, блокаж. Бившите социалистически държави са се задължили в случай, че и след 2012 година могат да продават тези квоти, да го правят при определени условия. Следващият оратор. Господин Бради, Благодаря, господин председател. Ще благодаря най-вече на господин министъра за това, че е готов на разговор с нас. Ако не се реагира на декларацията от Бали, как ще постигнем споразумение в посока клим... политика в областта на климата. И естествено другият проблем е свързан с задължителния характер на решенията. А, това не отговаря на концепцията за суверенност, но същевременно трябва да си признаем и трябва да осъзнаем, че ние сме взаимосвързани и всъщност сме зависими един от друг, именно по отношение на климатичните промени и политиката за опазване на климата. Точно поради тези е, взаимоизключващи се аспекти ние не можем да напреднем. И още един въпрос. Има един е, комитет. Е, за климатичните промени и той би трябвало да свързва е, решенията и целите си и работата си с е, възобновяемите енергии. Петър Лизе, е, който говори за енергийната ефективност при нас и може да се каже, че е специалист, да, уместно е сега да зададе въпрос. Благодаря, господин председател. Господин министр, аз бях докладчик в тази комисия по темата енергийна ефективност, това ще бъде и темата на срещата на върха другата седмица. И аз се притеснявам а, преди тази среща на съвета, какви ще бъдат решенията. Дали ще се стигне до решение, което парламентът би приветствал, това като че ли е не реалистична надежда. Но същевременно, междувременно вече Разбирам, че държавите членки не желаят да поемат отговорност от гледна точка на целите по отношение на енергийната ефективност. Един процент от, така да скажем, европейските средства вече е, са заделени. Е, е, една голяма част от сумите ще се отделят от моята страна, от Германия и ще има и много облегчения, ще има благоприятни условия за отпускането на кредити, така че би трябвало на базата на тези стимули държавите членки да проявят по-голяма готовност. Затова е, взех е, думата, е, за да подчертая необходимостта държавите членки да поемат определени ангажименти по отношение на енергийната ефективност. Само така ще можем да постигнем нещо, ако държавите членки създадат съответната система от стимули. Господин Шнелхарт е следващият, който ще зададе въпрос. Благодаря ви, господин председател, господин министр. Интересувам се от е, инструментариума за насърчаване на развиващите се страни. Ние знаем, че там е, е, проблемите с бедността са огромни, но в никакъв случай не можем да пренебрегнем необходимостта тези държави да предприемат нещо и по отношение на климатичните промени, и по отношение на опазването на климата, защото инак не бихме могли да постигнем желания успех. Така че какви са инструментите, които предвиждате? И освен това, по отношение на търговията с емисии имаме проблеми. Съзна... Издават се сертификати, продават се е, сертификати, независимо от това, че е, понякога те изобщо не са на лице и се правят доста големи пари. Е, Въпросът ми е как ще се справим с това положение. Ще коригираме старата система или ще създадем нова? Добър въпрос и надявам се ще получим и добър отговор, казва председателят по отношение на финансирането на климатичните промени. Ще играе определена роля и така, рамката за финансиране. Също времено по отношение на опазването на климата ние се нуждаем естествено от определени средства. Е, в бюджета са предвидени, е, но и държавите членки е, би трябвало да създадат повече стимули и да увеличат своя принос, включително и финансово, финансовия си принос към всичко това. Така че аз бих добавил и аспекта финансиране и е, планиране на съответните финансови средства. И така, господин министр, имате около 10 минути за отговор. Благодаря. Искам <clears throat> да започна с следното. За 10 минути очевидно няма да мога да отговоря разумно на всички зададени въпроси. Истински се надявам през следващите 6 месеца да имам възможност постоянно да се консултирам с вас, да разговарям с вас. Готов съм да участвам в изслушване, ако вие пожелаете това. По време на председателството възнамеряваме да изработим и доклад за напредъка, от който да става ясно кои от целите поставени в нашата програма сме успяли да постигнем. Надявам се, че и вие, и ние се нуждаем от такъв доклад, за да разберем до къде сме стигнали. Тъй, че предварително се извинявам за това, че съвсем накратко ще отговоря на някои от въпросите сега за финансирането, но преди това позволете ми да добавя, че сме готови е, да даваме и писмени отговори. Ще го и направим. Сега за финансирането. Аспектите са много. В Канкун беше взето решение за краткосрочното финансиране и краткосрочните е, доклади за това финансиране, както и за Зеления фонд. трябва да направим така, че зеленият климатичен фонд да работи и след Дърбан. С други думи, трябва да има комуникация по този въпрос, за да възстановим доверието и е, прозрачността. А за дългосрочното финансиране още в Копенхаген беше постигнато споразумение развитите държави до 2020 година да създадат фонд в размер на около 100 милиарда долара. В Канкун преговорните, преговарящите страни се споразумяха тези 100 милиарда да се съберат от различни източници, включително и бюджетни средства, както спомена господин председателя на комисията. В унгарския бюджет има отделен бюджетен ред за борба с измененията на климата, което представлява истински напредък. Освен това, ще има многостранни източници на финансиране, альтернативни източници, източници от свободния пазар защото тук става въпрос за дългосрочни а, инвестиции с цел структурни промени. Постоянния комитет по финансиране в областта на климата, трябва да има такъв оперативен орган, който да подобри възможността за финансиране, да направи по-ефективни процедурите на финансиране и да мобилизира ресурсите. Смятам също така, че е много важен фактът, че политиката в областта на климата е неразривно свързана с, енергетик, с политиката в областта на енергетиката и транспорта. Това го казаха някой от вас. Върху това ще се съсредоточи унгарското председателство, което пък ще се отрази на бюджета и многогодишната финансова рамка след 2013 година. Смятаме, че трябва да се решат основни стратегически въпроси в определени сектори на политиката в областта на климата, енергийната ефективност и транспорта. Тези политики е, трябва да се финансират чрез инвестиции в споменатите области. Ето това са критичните моменти. питахте ме за финансирането на тази политика. Това са цели, които включително могат да се финансират, включително и в рамките на кохезионните фондове. Темата се, обсъ... се обсъжда и ще се обсъжда на съвети на министрите и ще продължава да играе важна роля защото това са отделни сектори, които обаче трябва да се разглеждат като едно цяло в нашия случай. Новата финансова рамка се подготвя в момента и точно сега му е времето в подготвителния етап да говорим включително и за политиката в областта на водите. Тук ще отговоря съвсем от части на този въпрос, защото част от него е в ресора на министър Фозекош, който ще може да отговори по-конкретно. Само ще спомена, че Дунавската стратегия играе важна роля – защото тя е елемент на европейската политика в областта на водите. Дунавската стратегия е и приоритет на унгарското председателство. Унгария, разбира се, ще се занимава и с взаимовръзките между изменения на климата и политика в областта на чистотата на водите. Експертите обсъждат резервите изразени от е, развиващите се държави в Канкун, но едно е ясно, водната политика трябва да се интегрира в политиката в областта на е, борбата с климатичните изменения. Negyedik értékelő jelentése is alátámasztja. Конференцията на високо равнище в областта на климатичните изменения излезе с един четвърти доклад, в който се подчертава особено много значението на политиката в областта на водите, защото тя се отразява пряко на селско-стопанските добиви проблеми. Има в Азия, в Африка, в Австралия, в Нова Зеландия в средата на лятото често пъти валежите намаляват, а сушите са, представляват голям проблем за селското стопанство, ежегоден проблем. Трябва да, изост, да намалим а, чувствителността на Европейския съюз по отношение на такива явления. Унгария ще разработи или ще предложи а, макрорегионални и регионални програми в областта на политиката за опазване на водите. Господин Гроте спомена въздушния и морския транспорт и въглеродните емисии – в тази област. Е, унгарското председателство изчаква предложенията на Европейската комисия в това отношение и заедно с комисията и с вас, парламента, възнамеряваме да изработим конкретни предложения за действие що се отнася до мигрирането, преноса на емисии на въглероден двуокис. Това е много важна тема, особено за граничните региони на Европейския съюз, включително Унгария. Вече е, личат първите последствия от този феномен. Някои унгарски фирми, например, отиват в Украина. Преместват производствата си в Украина. Ето това може да стане голям проблем за страните, които са на границата на Европейския съюз. Въпрос за строителните материали ми беше зададен. Госпожо, това отчасти е въпрос на горското стопанство и колегата Фозекош с... несъмнено ще се спре на него. За нас е важно горското стопанство, залесяването, възобновяването на горските а, масиви да бъде в центъра на вниманието. Още повече, че говорим за възобновяеми енергийни източници, толкова по-важно става залесяването. Подобен въпрос ми беше зададен в връзка с преговорите в областта на климата с САЩ и нововъзникващите економики, т.е. все трети страни. Попитахте ме как оценяваме отношенията си с тези страни, какви аргументи излагаме пред тях. Преговорите по този въпрос в по-голямата си част се състоят в Обединените нации, както знаете. Така че зависи от напредъка на преговорите в ОНЕ какво може да направи Европейския съюз. Ние е, работим с, парламента, с ОНЕ, участваме в подготовката на заседания в, в ОНЕ и, както казах още в уводните си думи, когато очертавах приоритетите на унгарското председателство по отношение на климата. Сега пак казвам, че това са приоритети, които ние възнамеряваме да осъществим, не само пожелания. Опитваме се да помагаме на държавите, на развиващите се страни, особено на онези, които излъчват големи количества емисии, за да наложим своите принципи, защото ако не ги наложим, няма да можем да осъществим напредък. Тези два градуса, за които говорим, са доста критични като цел, Във връзка с това ще има, е, предстои един пети доклад на Междуправителствения форум за климатичните промени IPCC и вероятно там ще бъдат очертани условията, при които можем да избегнем по-нататъчни опасни изменения на климата. Решенията от Канкун се базират на това, че глобалните цели ще трябва да се преразгледат или да започне преразглеждането им през 2013 и да приключи през 2015 година, като Европейския съюз ще играе голя... Е, важна роля при това преразглеждане. Ако се обърнем към досегашните е, стойности, които си поставяхме като цел, ще констатираме, че за сега изоставаме от двата градуса. В много от въпросите ви В много от въпросите ви се прокрадна факта, че има големи различия в мненията на държавите членки, когато става дума за преговорите за измененията на климата. Някои държави членки не са съгласни да има, реш... Е, да има решение с правно обвързваща сила в Европейския съюз с конкретни измерими стойности. Аз съм участвал в доста подготвителни заседания преди да започне председателството ни и моето впечатление е, че повечето държави членки не желаят да подкрепят задължителни е, правно обвързващи е, ангажименти за спазване на стойности в областта на енергийната ефективност. Такива правно обвързващи стойности обаче могат да бъдат много полезни и е много хубаво, че Европейският парламент настоява за тях и ги подкрепя. И въпреки това е ясно, че мнозинството от държавите членки поради различни причини, економически или други, не подкрепят поставянето на такива цели. Смятам, че по време на 6 месеца на унгарското председателство можем да продължим да работим по този въпрос, но а, изпитвам съмнение за това дали ще можем да постигнем реален напредък в рамките само на 6 месеца. И ако ми дадете още една минута. Бих искал да кажа две думи за развиващите се страни в отговор на въпроса на господин Шнелхарт. Става въпрос за трансфер на технологии, за нови инструменти – чрез трансфер на технологии и нови инструменти можем да окажем подкрепа на държавите член, на развиващите се държави. Тук само отчасти става въпрос за насърчаване чрез финансови средства. Има и други начини за подпомагане които не са свързани с финансови средства и пари. Защото в тези страни е важно да настъпи структурна промяна. Важно е да се проведат реформи. За тази цел разбира се, че им трябват и инвестиции, и финансови средства, но са необходими и други важни неща – Що се отнася до протокола от Киото, съгласен съм с господин Адер, че трябва да намерим решение във връзка с основателните претенции на държавите от източна и централна Европа. Разбира се, все в светлината на общите ни цели би могло да се превърне в голям проблем, ако протокола от Киото не бъде последван от друг документ с обвързваща празна сила. Затова унгарското председателство така сериозно се занимава с тази тема. Е, е, е, мисля, че не отговорих само на въпроса на господин Проди. Извинете ме. Става въпрос за възобновяемите енергийни източници. Унгарското председателство разсъждава в подобна насока, като вас. И също обсъждаме бюджетните възможности. В Унгария, например, увеличихме а, дела на възобновяемите източници в общата структура на енергийния баланс, така че подкрепяме альтернативни източници, нови решения, които са особено важни в борбата с измененията на климата. И така искам да ви уверя още веднъж, че с най-голямо удоволствие ще работя с вас и отново ще се върна при вас. Благодаря. Да, благодаря и аз от името на всички депутати в комисията е, на вас, господин председател на съвета. Благодаря ви за отговорите. Надявам се, че вие и държавният секретар Петър Лайош е, ще бъдат е, и по-нататък на разположение в случай, че парламентът е, има нужда от обсъждане на въпросите с вас. Да, на 28 феврари ще имаме изслушване ако вие и господин е, държавния секретар е, имате възможност, е, моля, заповядайте на това публично изслушване. Ще се обсъждат стратегически въпроси, свързани с нашите амбициозни цели по отношение на намаляването на въглеродните емисии и други. Благодаря ви още веднъж. Thank you.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 So, Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Tagesordnung. И така, колеги, продължаваме с дневния ред. Междувременно вече приключихме с 30-та точка и сега продължаваме с размяна на мнения с представител на унгарското председателство, а именно с министра на развитието на селските райони на Унгария Шендор Фазекош. Е Но той в е, качеството си на министър на развитието на селските райони отговаря за опазване на околната среда и безопасността на храните, а това е част от нашия ресор. Междувременно вече бяха зададени въпроси, свързани с управлението на водите, с е, горското стопанство, управление на горите, с биоразнообразие се занимаваме също с ефективност на ресурсите, безопасност на храните и така нататък. Има много-много теми, които ни се ще да обсъдим с вас, господин министр. Поздравявам ви е, с добре дошъл в нашата комисия и много се надявам, че ще отговорите и на нашите въпроси е, и тук, а и по-нататък в пленарна зала. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми депутати, за мен е радост и чест да бъда тук във вашата комисия и да ви информирам за програмата на унгарското председателство по отношение на околната среда и безопасността на храните. За унгарското председателство и в условията на финансова криза е, опазването на околната среда и безопасността на храните е изключително важна тема. Ние ще се постараем да бъдем достатъчно активни и амбициозни, за да предоставим най-малкото толкова добри условия за живот на нашите деца, колкото и ние сме имали, а защо не и по-добри в Европа е много важно економическото развитие, конкурентно способността, защото само регионите, които могат добре да управляват своите ресурси и които опазват околната среда, ще се развиват добре и в бъдеще. Нещата са свързани. Европейския съюз е предприел вече множество действия и желае да изпълнява и поетите ангажименти. Ние ще се опитаме ефективно да си сътрудничим с Европейския парламент. Унгария е убедена, че по време на унгарското председателство трябва да има много тясна връзка с депутатите от парламента. Ще водим консултации и разговори по всички въпроси. Ние бихме желали да а, покажем колко държим на парламента по време на нашето председателство. Нека да се спра на основните приоритети. Първият ни приоритет са водите. Водата е изключително важен ресурс. През 21 век особено важен и в количествено, и в качествено отношение. Трябва да отделяме особено внимание на политиката за управление на водите в Европейския съюз – а тук ще направя една връзка с селскостопанската политика. Естествено, че политиката за управление на водите трябва да бъде тясно свързана с развитието на селскостопанската ни политика. Биоразнообразието е друга особено важна тема. Управлението на отпадъците и то най-вече на електронните отпадъци за нас също ще бъде приоритет. Стратегията Европа 2020 е, е особено важна и то от гледна точка на е, енергийната ефективност. А по отношение на индустриалните отпадъци и развитието на инсталациите за опазване на околната среда. Ще спомена ангажиментите в рамките на Севенсо. Унгария се задължава да продължи активното участие в международните конференции и срещи на върха. Имам предвид и програмите на ООН, и конференцията е, плюс 20 е, в Рио и другите срещи на върха в по отношение на опазването на околната среда. Конвенцията Арус е особено важна за нас. Ние ще е, се спрем и на въпросите свързани с новата гъвкава стратегия и с стратегията Европа 2020. Обедини сме, че можем да работим ефективно с всички европейски институции и че това е абсолютно необходимо, ако желаем да постигнем добри резултати. Уверявам ви още веднъж, че сме уверени, че ще намерим общ език с депутатите, ще го търсим и ще бъдем активни в тези контакти. Единствено в тясно сътрудничество между съвет, комисия и Европейски парламент можем да постигнем добри резултати. Що се отнася до устойчивата развитие на економиката е, Европа има бъдеще само ако заложи на зелените технологии, на зелените материали, на екологосъобразното производство. Всичко това е част от е, стратегията Европа 2020. Това е част и от е, приоритетите на Европейската комисия – има особено важни ресурси, свързани с а, ресурсната ефективност на Европа. Устойчиво производство на материали, устойчиво управление на водите, устойчиво управление на всички природни ресурси. Ние сме готови да реагираме на всякакви инициативи в това отношение. И през март съветът ще обсъжда именно тези теми. Унгарското председателство отдава особено значение на оценката на шестата е, програма за околна среда и на съответните инициативи на комисията. Унгарското председателство ще подготви и седмата програма за околна среда, като ще постави акцента върху развитието на устойчивите е, технологии, на биоразнообразието. Комисията излезе с съобщение за нови стратегии за околна среда. Съветът ще проведе среща на високо равнище в тази връзка и ние ще публикуваме и заключенията на съвета. Надявам се, че съобщението на комисията, което вече е в финалната си фаза, ще излезе своевременно, така че и съветът да може да вземе отношение по тази е, по това съобщение. Освен това, ние ще предприемем и съответните стъпки по отношение на политиката на рибарство, защото сме уверени, че трябва да защитим биологичните видове в цялото им многообразие и за това трябва да предприемем съответните действия и в селското стопанство, и в горското стопанство, и в рибарството. Конференцията в Нагоя. Нашата цел е през първото полугодие на 2011 година Европейският съюз и е, преобладаващото мнозинство от държавите членки да подпишат протокола. Затова е, ще продължим да подчертаваме колко важен е този протокол за нас. Този протокол може да влезе в действие само ако се е, попълни необходимата бройка от е, страни присъединили се към протокола. Така че по време на съвещанието за устойчиво развитие през май и юни 2011 година протоколът ще бъде една от централните теми. Има и допълнителен протокол към Куадалумпо Нагоя, свързано с с екологичната е, устойчивост, а нещата трябва да се разглеждат и във връзка с протокола от Картагена. Необходимо е същевременно да обърнем внимание и на генно модифицираните организми. Държавите членки, според унгарското председателство, се нуждаят от повече свобода за взимане на решение в това отношение, но при всички положения е необходим един много активен и открит, откровен диалог. Има все още проблемни аспекти, трябва да ги обсъждаме. Ресорният комисар обеща да се изготви списък на причините, на съображенията, е, поради които държавите членки ще бъдат в правото си да ограничат разпространението и използването на генно модифицирани организми на своята територия. Трябва да намерим правно задължителните механизми които отговарят на заключенията на съвета от декември 2010 година. Освен това е особено важно да направим по-стриктна системата за издаване на разрешения за ГМО в Европейския съюз. Важно е да подложим на преоценка съответните критерии – разрешенията по отношение на ГМО естествено трябва да се базират на основания, свързани е, или проистичащи най-малкото е, е, от е, е, важни съображения за здравето, за опазване на здравето и околната среда и да не да игнорират е, рисковете. Много важно е, е да се изготви документ е, за правните инструменти по отношение на ефективността в управлението на водите, така наречения блюпринт тук ние ще бъдем особено активни. Съветът ще излезе с заключение за опазване на водните ресурси, за ефективно устойчиво управление на водите през юни 2011 година. Освен това, ще отдаваме особено значение и на следните теми. суша, горещини, наводнения и така нататък. Всичко това, което е свързано с екстремални климатични явления. Ролята на така наречените екологични услуги във връзка с водите ще бъде основна тема за нас. Естествено, във връзка с естествените водоеми и с водната ефективност, е, водните ресурси, естествено устойчивото управление на водните ресурси е, е нещо важно за нас. Що се отнася до е, екологичните аспекти в селското стопанство, ние смятаме, че те трябва да се развиват в тясна връзка с действията ни по отношение на опазване на околната среда. Селското стопанство е изключително важно когато говорим за околна среда. Е, биологично разнообразие, климат, е, води е, и така нататък, естествено, оказват своето влияние върху селското стопанство и обратно селското стопанство, в зависимост от начина по който се развива, също ги въздейства върху тях. Така че трябва да бъдем особено внимателни и да мислим за природните ресурси, когато ги експлуатираме, когато ги използваме. Това ще бъде и част от дебата по отношение на общата сълско-стопанска политика ОСП. На съвета за околна среда е, унгарското председателство ще постави тази тема за обсъждане. През март ние ще проведем политически дебат. И ще преговаряме за по-нататъчното управление на фондовете на фонда на Европейския фонд за селско стопанство и развитие на селските райони. По този начин ще реагираме и на съобщението, с което ще излезе комисията. Преговорите в рамките на съвета, надяваме се най-малкото, ще допринесат за изясняване на важността от екологични мерки по отношение на биологичното разнообразие, по отношение на ресурсната ефективност, които трябва да станат основни елементи и в ОСП. Унгарското председателство смята, че по този начин ще насърчи процесите за упростяване на схемите, които се прилагат от Европейския фонд за развитие на селското стопанство и селските райони много е важно за земеделските стопани, за да могат да се ползват от този фонд, да не са натоварени с допълнителни бюрократични тежести. Що се отнася до електронните уреди и директива от 2003 година, която през 2008 година бе подложена на проверка, на преоценка и стана ясно, че се налага корекция, така че да се намалят административните пречки и да се упростят процедурите. В много отношения вече се работи и се обсъждат различни варианти, макар че има и доста противоречиви мнения. Например, по отношение на събирането на а, старите уреди, а, на сортирането на отпадъците, а, въпроси свързани с производителите и така нататък, ние бихме желали едно по-тясно сътрудничество а, по тези въпроси на европейско равнище. И що се отнася до подвижната а, извънпътна техника, смятаме, че е, парламентът и е, съветът, а естествено и комисията, би трябвало да си сътрудничат по-тясно и да се постигнат по-добри решения. Започнахме през декември да преразглеждаме директивата СЕВЕЗО и се надяваме, че ще постигнем споразумение. Би трябвало да постигнем напредък. Не бива да забравяме, че Европа е гъсто населена, е, много индустриализирана и то от векове, е, което налага намирането на пътища, които ще опазят е, по-добре нашите природни ресурси, нашата околна среда, а по този начин и живота на бъдещите поколения. Има много, много сфери, е, в които желаем да работим активно и се надяваме, че ще работим заедно с вас. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател за представянето на тази наистина сериозна, голяма програма, обхващаща редица важни теми. Много се радвам, че участвате и в съвета на министрите на селското стопанство, защото реформата на ОСП има много а, нюанси, които са свързани с работата на нашата комисия. Благодаря ви, ние ще се опитаме да дадем своя принос под формата на своя доклад. Приветстваме също така а, за това, че протоколът от Нагоя за биоразнообразието ще се прилага колкото може по-бързо, защото Европа наистина гледа, т.е. света гледа към Европа в това отношение. Доколкото знам, има една единствена страна в света, в която за сега е залегнал протокола в законодателството. Това е Норвегия. Там има такъв закон за биологичното разнообразие. Ще видим, когато всички държави членки ратифицират протокола, може би ще има и законодателни последствия. Вероятно не сте изненадан, че има много въпроси към вас но преди да дам думата за въпросите, Искам да поздравя сред нас в парламента представители на се, на Южна Африка. Uh, thank you for coming. Europe and Africa, Европа и Африка имат много близки взаимоотношения. Нашия парламент има своите определени ангажименти към страните от африканския континент. Е, е. И така, Списъкът от въпроси е много дълъг. Рихард Зебер много се радва, защото като координатор ще зададе първия въпрос за водата. Благодаря господин председател. Защитата на климата има два аспекта и един от тях е водата. За това толкова настоявам за това. Много се радвам, че сега пред мен е компетентният по този въпрос министър. Още повече се радвам, че водният сектор е сред приоритетите на унгарското председателство. Знаете, господин министър, че повечето въпроси, свързани с водата, се уреждат извън специалистите по, извън органите специализирани по водите. Но за селското стопанство запасите от прясна вода са много важни. Говорихте за ОСП и нейната реформа. Възнамерявате ли да се отнасяте сериозно към водната политика, т.е. да се поставят измерими цели за качество, на напояването и да се поощряват ефективните начини на напояване. Втори въпрос – биоразнообразието. Какви са конкретните ви планове, особено във връзка с финансирането? и от името на Естер де Ланге, която е в отпуск по майчинство, тя казва, че в България има епидемия от шап. Какво възнамерява да прави унгарското председателство? Председателят, благодаря. Ще имаме два кръга от въпроси. Единият ще бъде екологичен, който сега започна с водата и след това ще минем на сигурност на храните, за да е по-структуриран дебата. От името на социалистите и демократите, господин Табажди. Министър Ур, много е, örülök, hogy a magyar elnökség Господин министр, много се радвам, че унгарското председателство разглежда стратегическите въпроси на водното стопанство като приоритетни. Опустиняването, сушата, недостига, недостига на вода, това са теми, които представляват голям проблем не само в Средиземноморието, а и в района между Дунав и Тиса в Централна Европа. И въпросът ми е отчасти свързан именно с това – вие като министър на околната среда, селското стопанство и развитието на селските региони, какви мерки трябва да предприемете в съвета в това отношение? От друга страна знам, че в момента стартира една много важна макрорегионална програма на Европейския съюз. Това е Дунавската стратегия. Не участват и 8 държави членки на Европейския Европейския съюз. Тук проблемът е за плавателността на река Дунав, особено в южната и част. Въпросът е как може да се подкрепи плавателността на река Дунав, което ще даде нови възможности на селското стопанство, имам предвид аграрната логистика, а и въпросът има своите екологични аспекти. Как могат да се съчетаят такива противоречиви аспекти? Председателят от името на Алде сега. Thank you, Chairman, and I thank благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на министър а, Фазе Кош за а, това, че е сред нас и виждам, чувам неща, които са много по-амбициозни от това, което съм виждал в писмен вид, за което много се радвам и се надявам, че добре ще работим през следващите дни. Биоразнообразието. За мен 2010 година а, беше а, много важна в това отношение и в Нагоя бяха дадени и формулирани като документ а, поредица от а, обещания. Е, разбира се, това е много по-добре, защото преди 10 години а, много обещания се даваха, а никакви а, сериозни ангажименти. Затова е, се зарадвах, че ви упоменахте биоразнообразието във връзка с а, политиката в областта на рибарството и много, а, новата селскостопанска политика и така нататък, т.е. вие целите да се отиде по-нататък от Нагоя. Има много неща, за които искам да поговорим, но какви са вашите конкретни планове да превърнете първата половина на 2011 година в година на действието за биоразнообразието? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министъра, че дойде с нас да дискутира тези важни въпроси. Искам да подчертая отново значимостта на водите А, моя въпрос е непряко свързан с водите, но е много конкретно свързано с реализацията на законодателството в областта на екологията. През октомври миналата година посетих, посетих мястото, където се получи този разлив на отровна отайка в Унгария – Комисията по околната среда имаше кореспонденция с Европейската комисия и се оказа, че тълкуването на унгарското правителство и на комисията на европейското законодателство се различава най-малко по две теми. Първата разлика е дали директивата а, във връзка с а, отпадъците от първично производство е приложима или не. Според комисията и унгарското правителство а се оказва, че не е приложима, което намалява и а, съответно мерките, драстичността на мерките. А, това е първото. Второто е а, дали унгарското правителство класифицира а, отпадните продукти от а, производството на алуминии а, като неопасни, защото са корозивни. А доколкото разбрах, а, ново разрешително е дадено на това предприятие, което е отговорно за това замърсяване в резултат от а, разлива, а, разрешително за 2018 година. Какво ще ни кажете по този въпрос? Да, благодаря. Благодаря господин председател, за дадената ми дума, защото бих искал да попитам за директивата по възстановяването на силно замърсени местности. Бих искал да попитам как смятате да подкрепите усилията за реализацията на тази директива, особено а, за онези местности, които са заразени с а, драстични химикали, които са и канцерогенни. Защото има случаи, в които до 80 пъти е превишено а, приемливото, разрешеното а, съдържание на някои от канцерогенните елементи в водите на някои държави членки и в същото време тези води се ползват за напояване в селското стопанство. Има над 70 различни замърсителя, някои от които са изключително опасни. И така, моя конкретен въпрос е, смятат, имате ли намерение да подпомогнете стриктното спазване на тази директива и да поискате от съвета да приеме и предприеме много стриктни а, и сурови мерки спрямо всички, които замърсяват водите в Европейския съюз. Благодаря. répondre à ces premières questions. Ще отговорите ли на тези въпроси като така първи рунд? Благодаря. се и Благодаря за зададените въпроси. Щастлив съм, че предизвиквам такъв голям интерес, който аз в качеството си на унгарско председателство този интерес личи от многобройните ви въпроси, свързани с нашата работна програма. За управлението на водите и за биологичното разнообразие имаше няколко въпроса в тази област, в тези две области по-скоро. Комисията, знаете, прие своя работна а, програма, в която е записано, че водите не са голям приоритет за следващите години. Така че може да се окаже, че унгарското председателство няма да успее да потикне комисията за законодателно предложение в това отношение. Комисията има намерение до 2012 година да преразгледа инструментите, преди всичко рамковата директива за водите и останалите разпоредби, свързани с нея, както и връзката им с измененията на климата. Такъв е плана на комисията, след което през 2012 година възнамерява да излезе с обхватна програма за водна стратегия на Европейския съюз и едва тогава могат да се очакват някакви законопроекти. Унгарското председателство е решено да тласка напред този процес, като обединява различните интереси в областта на водната политика. Възнамеряваме да излезем с заключения на съвета за опазването на водите и устойчива политика в областта на управлението им. Важно е също така че директивата за качеството на водата в момента е обект на преразглеждане от комисията, така че може би през следващите 6 месеца ние като председателство едва ли ще имаме някакви конкретни задачи свързани с нея. Що се отнася до отровните вещества, попадащи във водите, Комисията в момента работи по изменение и допълнение на съответната директива и вероятно тя ще бъде на лице в най-скоро време. Намерението ни е да дадем начало на различни проекти обаче в областта на водното управление и председателството така ще се опита да постигне напредък. На въпроса на господин Роси. В момента нямаме планове и точна представа за разрешаване на проблема, но вероятно всички сме на едно мнение. Проблемът е изключително важен, защото защитата, опазването на водите е животрептущ интерес на Европейския съюз. Следващия въпрос. Споменах вече, че разчитаме в най-скоро време протоколът от Нагоя да бъде подписан. Вече преминах към биоразнообразието. Задачата на съвета е да разработи обща позиция на Европейския съюз до юни 2011 година като за целта ще проведем неформални експертни заседания, които да подпомогнат тази подготвителна работа. Когато вече имаме обща позиция на Европейския съюз, ще можем да преговаряме на междуправителствената конференция. Въпросите свързани с финансирането, тук ще отговоря че председателството иска да разработи стратегия за мобилизиране на финансови средства на базата на диалог с държавите членки и в сътрудничество с Белгийското председателство и комисията. Впрочем, заедно с председателството и комисията Белгийското председателството и комисията вече е започнало председателството работа по а, така, един проект, документ за мобилизир, стратегия за мобилизиране на финансови средства. Освен това, на вчерашното изслушване на господин Поточник е станало дума за ефективността на използването на ресурс, ресурсите, така че знаете, че в тази област има напредък. Важно е да се спазва законодателството, за да се гарантира е, устойчиво използване на ресурсите. Тук подкрепяме вашата комисия изцяло. За Дунавската стратегия. Дунавската стратегия е инициатива от изключителна важност за всички дунавски страни но тя може да се превърне същевременно и в модел за добра концепция за други региони. Финансовите средства, предоставени от Европейския съюз и другите държави, дават възможност за реализация на хармонизирана концепция, която води до резултат много добър за регионалното сближаване и социалното и економическото развитие в района. Важно е сътрудничеството да продължава да се задълбочава. Важно е също така участващите страни да го правят доброволно. Вече има достатъчно примери за добро сътрудничество, например Карпатското споразумение, форума за ТИСА и Комисия за защита на река Дунав. Смятаме, че заключенията на съвета във връзка с Дунавската стратегия, които ще излязат по време на унгарското председателство, ще тласнат още по-напред този процес. Бяха зададени редица въпроси във връзка с ролята на Дунав като плавателна река. Според мен е изключително важно обаче качеството на водата на реката да бъде запазено. Предполагам, че сме на едно мнение по отношение на това, че ако искаме да развиваме транспорт и мобилност, трябва същевременно да развиваме концепции за опазване на водите на реката. Естествено, че куропоплаването по Дунава трябва да бъде подкрепено и насърчавано, но в съответствие с Натура 2000, с рамковата директива за водите на Европейския съюз и останалите законодателни актове в тази област. Впрочем, когато говорим за корабоплаване, трябва да приспособяваме корабите към реката, а не реката към корабите, нали така? Уважаеми дами и господа, имаше и въпроси за горското стопанство. Много се радвам, че стана дума за това, защото горското стопанство не е една от силните страни на общностната политика. По принцип тя е прерогатив на държавите членки. Но има стратегически въпроси на нашето съвремие, глобалното затопляне, измененията на околната среда и на климата. Всичко това прави неизбежно превръщането на а, горското стопанство в обект на нашето внимание. В Унгария също намаляват горските масиви, така че напълно съм съгласен, че залесяването играе голяма, важна роля. Комисията представи зелена книга за горското стопанство и залесяването. Очакваме становището на Европейския парламент през март и смятаме е, в, светлина, в неговата светлина да продължим сътрудничеството. Някой попита за строителните материали, което се е, отразява, разбира се, на емисиите на въглерод. Знаете, че горите улавят въглероден двуокис, а изсичането, обезлесяването дава възможност за изтичане на много повече а, емисии във въздуха, но пък същевременно се създават повече работни места в а, дървената промишленост. През юни ще има в Осло конференция за защита на европейските гори. За целта се подготвя и законопроект. Не знаем дали ще е голям успех, но ще направим всичко възможно. Някой попита за шапа в България. Обеден съм, че Европейския съюз разполага с съответните институционални структури, които да управляват такива а, епидемии по животните и да се справят с тях. Ние, унгарското председателство, подготвяме някои неща, разбира се. Още на 18 януари имаше такава, такова заседание с компетентните служби по ветеринарна медицина. Предприяти са съответните мерки. За България заминава експертна група, която да се запознае на място с развитието. Що се отнася до региона Дунав-Тиса, а, там има сходство с Дунавската стратегия, но става въпрос за един по-глобален феномен изменения на климата, суша. Това е много важен и тежък проблем, защото региона Дунав-Тиса е регион, в който през последните години валежите са силно намаляли, има недостиг на вода и влага и климатичните условия просто видимо се променят. Предприемат се различни мерки да се подобри положението, има програми за повишаване на равнището на водите в езерата. Във връзка с това в Унгария работи планът Ваша Хей, който предвижда именно намиране на а, глобално решение на проблема. Уважаеми дами и господа, сигурен съм, че има още много неизяснени въпроси. Впрочем, щях да забравя, беше ми зададен и въпрос в връзка с червената тиня, химическата, която заля едно унгарско село. Това е изключително комплексна тема. Аз няма да мога подробно да я обхвана. През последните години Унгария при всички мерки в съответствие с законодателството на Европейския съюз. Директивата от 2008 година за отпадъците постановява, че червената Киня не спада към категорията на разлагащите се а, отпадъци. Бауксит, което също е продукт на алуминиевата промишленост, също вече ще се води неразлушим отпадък, така че засегнатите а, производители от този момент вече са предмет на мониторинг. Впрочем, заводът, който предизвика тогава бедствието, получи лиценз да продължи дейността си, но тук не бива да се забравя, че предприятието промени из основи технологията си и сега е прибягнало до екологична технология. Благодаря. Merci, euh, monsieur le ministre. J'ai trois demandes. Благодаря, господин министр. Има три членове на Европейския парламент, които искат думата да вземат по здравните въпроси. Госпожа Клас, да, мисля, че не е по околната среда. Благодаря. Господин председател на съвета, вие се спряхте на някои важни аспекти. Знае, че това, което ще ви попитам, не е, е във вашия ресурс, но все пак, е, ако желаем да продължим преговорите е, и с оглед на по-доброто опазване на околната среда, би трябвало да помислим и за заплащането и за възнагражденията. Въпросът ми във всеки случай се отнася до суровините, до ресурсите, как точно ще се действа по отношение на да кажем биогаза в селското стопанство, дали земеделските предприятия, които произвеждат биогаз, имат истинско бъдеще в Европа. Нещата са свързани естествено и с развитието в по-бедните страни в Африка. Господин Шнелхарт, благодаря. Съвсем кратък въпрос към вас, господин министр. Вие говорите за ГМО. Смятам, че в момента състоянието не е задоволително. Комисарият ще предложи списък каква е тенденцията отново да се европеизира е, всичко свързано с ГМО? Ние вече разполагаме с съответната правна уредба на европейско равнище или е, сте по-склонен да регионализирате нещата, така че е, те да се решават на равнище на национални държави? Да, плюс това има един въпрос за ГМО, който обещахме, че ще бъде а, отговорен сега. Господин министр, предлагам сега да а, отговорите на поставените въпроси. Ако остане време о, за още такива, ще е добре, без, разбира се, да пропуснем нищо. Благодаря, госпожо председател. Предвиждате ли, господин министър, да доведете до щастлив завършек, както се казва работата по директивата за електронните отпадъци. Е, надявам се, че това е така и тогава ви желая успех. Госпожа Ревази, заповядайте. Госпожа Ревази, благодаря ви. А, благодаря, господин министр, че дойдохте да отговорите на нашите въпроси. Моят е свързан връзката между а, хранилищата за газ, източниците на а, газ по шелфа и качеството на подземните води. Ние знаем, а, че в Штатите поради този много сериозен инцидент а, бяха замърсени не само морските, но и съдководните води и а, тъй като се произвежда а, газ по шелфа, морския шелф, какво смятате, че може да се направи, за да се избегне, предотврати едно а, такова замърсяване? Благодаря ви. Господин министр, моля отговорете на поставените до тук въпроси. Благодаря. Да, много въпроси има. Ще се опитам да бъда кратък в отговорите си, макар че темите са много обширни и много всеобхватни. обхватни. Точно като колегите ми в унгарското министерство, ще е, ви дам възможност е, да получите писмен отговор или най-малкото да се консултирате допълнително с нас, ако не успея да отговаря сега на въпроса. По първия въпрос. Е, комисията си представя нещата така при преките помощи би трябвало да има, така да се каже, един екологичен или зелен компонент. Е, такива системи съществуват и в момента, но бихме могли да подпомагаме земеделските стопани и много по-ефективно, ако те използват зелени технологии. Този въпрос във всеки случай е на дневен ред и е част от приоритетите ни. Освен това, ние ще се опитаме естествено да получим мнението на държавите членки по тези въпроси. Във всеки случай, унгарското председателство би желало да приеме едно такова решение на равнище съвет. Различните организации на земеделците в е, държавите членки ни увериха, че те биха приветствали едни по-ефикасни мерки и същевременно мерки, които не осложняват допълнително цялата схема за отпускане на помощи, а точно обратното, упростявате. Така че ние бихме желали по отношение на селското стопанство да провеждаме една зелена селскостопанска политика, която да допринася за окол, за една по-добра околна среда. Необходимо е, естествено, да имаме екологосъобразна, щадяща околната среда, селско-стопанска политика. На второ място, следващият въпрос е свързан с устойчивото развитие. Обеден съм, че едно устойчиво управление изтопанисване на ресурсите предполага на пръв на първо място да поставим ефективността по отношение на ресурсите. Естествено, че ще ни бъде необходимо, ще ни бъдат необходими нови иновации както по отношение на околната среда, така и по отношение на а, работещите. Това ще бъде само от полза. Естествено, че ще се наложи да предложим нови методи, а, които също ще се придържат към принципа на устойчивост и ефективност. Няма да правим разлика между добри и лоши индустриални сектори. Всички промишлени е, отрасли биха могли да се развиват и много по- екологосъобразно, отколкото до сега. А това е изключително важно. Опазването на околната среда като част от развитието на промишлеността. Що се отнася до биогаз, био горива, биологично производство. Това е много важна тема. Съвсем накратко ще отговоря. Ще се опитаме да използваме отпадъците е, за развитието на този сектор, за да постигнем една положителна равносметка. Обеден съм, че Научните изследвания, и иновациите могат да ни помогнат за намирането на по-добри решения. Имаше и друг въпрос, който се отнасяше до директивата за водите за, водно, за управлението на водите трябва да кажа, че са необходими допълнителни консултации и преговори по а, все още нерешените въпроси. Благодаря. Сега минаваме към въпросите свързани с здравеопазването. Ако нямате нищо против, господин министър, има един доста дълъг списък от въпроси. За това искам да помоля задаващите въпроси да бъдат много кратки, за да може да им се отговори. Три са въпросите. Първо, темата диоксин. В понеделник съветът вече се занима с тези въпроси. Има трети държави, които вече са наложили забрана на вноса. Знаете ли дали тези трети държави имат някакви ограничения по отношение на диоксина за собствените си продукти. Ние е, трябва да го знаем тук в Европейския съюз. И вторият ми въпрос е, е свързан с е, клонирането на животни от второ поколение. Казва се, че забраната на клонирането от на животни от второ поколение просто не може да се контролира. Но също времено трябва да контролираме, както виждаме, трябва да контролираме и с какво се хранят животните. Просто е, такъв е целият е, цикъл, е, такъв е жизненият цикъл. 24 часа в денонощието през цялата година трябва да контролираме и себе си и животните, Те да се каже и какво взимаме, какво не взимаме и какво приемаме, какво не приемаме. Ще ни подпомогнете ли, ако кажем, че и това трябва да се контролира тук в парламента? Ще ни е, дадете ли едно рамо? И на трето място е, обозначаването на имитатите е, по отношение на храните е, е, трябва да бъде усъвършенствано. но Ние не сме го съгласни с е, състоянието в момента. Госпожа Род Перен, благодаря. Виждал съм Виждала съм много програми на различни председателства, но това е първото председателство, което изобщо не споменава защитата на потребителите в своята програма. И трябва да ви кажа, господин министр, че вие отговаряте за безопасност на храните. Е, на практика говорите само за околна среда. За първи път ми се случва е, някой, е, който отговаря и за околната среда, и за здравеопазването, да не каже, нищо за безопасност е, на храните и за защита на потребителите. След е, това, което господин Лиза каза, може би ще ни информирате как е, в понеделник, например, ще водите преговорите и консултациите с парламента. Процедурата започва в парламента. Вие казахте, че искате да си сътрудничите с парламента. Добре. Какво мислите по забраната за клониране на животни и за това как трябва да се установи някакъв контрол? И освен това, ГМО, има нещо маничко в програмата ви по тази тема. Да, че трябва да се имат предвид и местните интереси, и националните интереси в това отношение. Съгласна съм с вас. Съгласна съм и за това, че трябва да се въведе една много по-строга система за издаване на разрешения, да се съобразяваме с рисковете за здравето. Смятате ли, да се обърнете и към комисията, и към съответния европейски орган в фарма с призив именно в това отношение и да поискате от тях по-активни действия. До този момент нищо още не сте казали за диоксина, но тъй като ние отговаряме за безопасност на храните, ще ви питам Смятате ли, че трябва да има специален регистрационен режим и режим с разрешение за производителите на фуражи или не? Според мен това е някакъв шанс да се уредят нещата. И освен това информацията по отношение на храните, обозначаването, етикетирането на хранителните продукти всичко с оглед на защита на потребителите. Ние в момента сме в фаза второ четене на нови правни актове в това отношение и може би ще постигнем съгласие и с съвета и с комисията. Как точно се отнасяте към всичко това, което предлага парламента по отношение на етикетирането? Ще ви дам думата след секунда, защото разбирам, че искате малък увод да направите, но нека и аз да кажа нещо като допълнение към моята колега, която току-що говори. Аз съм докладчик тук в парламента по предложението на комисията за ГМО. Няма да поставям всъщност въпрос пряко в тази област, но искам да подчертая значимостта на току-що казаното от моята колега. Във връзка с ГМО, това, което не трябва да забравяме, е, че трябва да се прилага а, точно ам, регламент 2001-18. Разбира се, все още а, не е отговорено на, изис... на искането, поставено още 2008 година на съвета и продължават да се ползват насоките, които са два отделни текста, обаче това не е достатъчно в сравнение с развитията в, в, по настоящен в сегашната обстановка. И така, господин министр, предвиждате ли дискусии по този изключително фундаментален текст в съвета? Той е изключително фундаментален за регламента, който току-що цитирах, 2001 и господин Дали ни каза, че самият той е готов да ги предложи напред. А сега имате думата, господин министр. Благодаря. А, много са въпросите, отбелях, отбелязах се и ги. Радвам се, че има толкова въпроси, но вече разговарях с, с вашия председател, че ще направя отделно изложение за сигурността на храните. Такава беше оговорката ми с председателя на тази комисия. Затова още не съм стигнал до тази тема. Разбира се, че има допирни точки. Но това, което искам да кажа е, че предстоящите законодателни актове в областта на храните са приоритет за унгарското председателство, защото аз съм сигурен, че европейските потребители все повече държат на качествени хранителни продукти, върху които има достатъчно информация потребителска. Всеки иска да знае какво се крие зад опаковката, която купува. Така че и ние държим върху продуктите да има достатъчно подробна информация. В областта на производството на храни се прилагат все по-нови технологии и вещества. Глобализацията дава достъп до все нови и нови материали. Така че расте несигурността по отношение на тяхното познаване. Точно тази несигурност искаме да намалим. Да, има нови технологии, материали, примерно нанотехнологии, клониране и така нататък. А потребителите проявяват все по-високо съзнание. Така че наистина е важно на ниво Европейски съюз да има хармонизирани изисквания за количеството и качеството на информацията върху хранителните продукти и предприятията, които ги произвеждат да бъдат задължени да етикетират по този начин храните. Това е приоритетен въпрос за унгарското председателство да се приеме законопроекта в тази област. Директивата за плодовите сокове също ще има и изменение с оглед на изменените потребности на потребителите. Ще има нови елементи, например, прави се разлика разлика между плодов сок и сок от плодов концентрат. Изменени са, упростени са разпоредбите за вкусовите и ароматичните качества. Освен това, в списъка на плодовете, използвани за плодови сокове, сега се включват и доматите. Друго важно нещо е, че се предвижда според новите разпоредби за в бъдеще да не може изобщо да се използва захар за използването на плодов сок. С други думи, плодовият сок действително ще бъде плодов сок. Що се отнася до регламента за новите храни, той е на дневен ред още от 2008 година, но знаете, че нито на първо, нито на второ четене до сега се е стигнало до споразумение. На 9 август 2010 година в съвета започна второто четене, а Белгийското председателство вече три пъти прави неформални срещи, тристранни с парламента. В момента имаме процедура на посредничество, започнала официално през декември 2010 година. Парламентът внесе изменения на второ четене, съветът обаче не ги приема. Ето защо комитетът по а, помирението трябва, помирителния комитет трябва да бъде свикан в рамките на три седмици. Némi előrelépés történt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Междувременно съветът обсъди проблема и има известен напредък по повод на делегираните актове и изпълнителните актове, не е лесно обаче да напреднем по клонираните животни и хранителни продукти, произвеждани от тях. Тук ще трябва да преговаряме обще. Ние сме готови да си сътрудничим с всички засегнати страни, за да може да се прокара колкото може по-бързо този регламент. Ще се върна още веднъж на него, когато отговарям на зададените въпроси. информацията за потребителите върху храните е изключително важна. Говорим за етикетирането. Когато се приеме регламентът, ще има и актуализирани разпоредби за етикетирането. Вече стана задължително, например, посочването на хранителната стойност – има и по-строги разпоредби за а, възможността за прочитане на етикета. А, има и разпоредби относно задължителното количество информация. На 7 декември 2010 година съветът постигна политическо споразумение по този въпрос, а позицията по първото четене ще бъде приета през февруари. Така че е, унгарското председателство ще води преговорите с Европейския парламент в рамките на второто четене. С нетърпение очакваме те да започнат и се надяваме на плодотворно сътрудничество с вашата комисия. А сега, дами и господа, ще ми позволите конкретно да отговоря на вашите въпроси, които не бяха един и два. Новел фуд, новите храни, клониране на животни, От ти споменах нещо в изложението си току-що. Говорих докъде са стигнали нещата в помирителния комитет. Но нека да кажа още нещо за новите вини. Говорим за тях в връзка с клонирани животни. Темата е изключително деликатна. Трябва да й посветим особено внимание – И в момента текат преговори на ниво Корепер. Така че а, ще изчакаме резултата. Получих от вас и въпроси за диоксина. Проблемът е много сериозен. проблемът засяга както потребителите, така и животновъдите. Така че наистина трябва да вземем мерки за предотвратяване на подобни скандали. Мерки, които да гарантират здравето на потребителите. Трябва да разработим такава система, която да гарантира сигурност. Мерките прияти в Германия, според мен, са много ефективни. Разпоредбите на Европейския съюз, сътрудничеството между инстанциите и службите по ветеринарно-медицински въпроси е добро, то се наложи, доказа своята полза. Комисарят Дали в понеделник отправи в съвета предложение, внесе в съвета предложение, в което става въпрос за разрешителен режим а, за производители на фуражи, който да бъде по-строг. Ще има категоризация на продуктите и различните категории ще бъдат строго от е, разграничавани, за да не се допуска смесване, каквото стана сега и предизвика този скандал. Предстои създаването на нова база данни, ще има по-сериозен мониторинг, въвежда се и е, задължение за докладване и отчитане в предприятия, в които се случи положителна проба. Смятам, че мерките са полезни и дават възможност да се предотвратяват бъдещи диоксинови скандали. А сега, какви разпоредби спазват трети държави? Как мерят? Как вземат проби? Това вече е голям проблем проблем. Ние внасяме продукти от трети страни. Те трябва да съответстват на същите е, стандарти за качество, както нашите продукти. С други думи, те трябва да изпълняват същите критерии. Трябва да наложим това. Генно модифицираните организми – и на тази тема няколко души от вас ме попитаха. Това, което искам да ви кажа, е, че първо темата е изключително спорна. Държавите членки имат различни мнения по въпроса. Обществеността се вълнува от темата. Европейската комисия внесе пакет за ГМО, който дава на държавите членки малко по-голяма свобода по отношение на допускането или недопускането на отглеждане на ГМО на тяхната територия или ограничаването или неограничаването. Този пакет излъчва положително послание, защото комисията се опита все пак да се съобрази с резервите и възраженията на държавите членки, опитвайки се все пак да реши проблема унгарското председателство ще продължи да гледа на темата за регламента за ГМО като на приоритетна тема. Законопроектът е в духа на това, което предлага господин Берозо защото спомняте си, той спомена тази тема, когато представяше работната програма на комисията в парламента и парламента а, беше съгласен с него. мисля, че е важно да спомена системата от защитни клаузи, защото тя не се променя. Така че ще бъдем в състояние и за напред, именно чрез тези защитни клаузи, да забраняваме а, отглеждането на ГМО на територията на дадена държава при определени условия, разбира се, и при отчитане на всички съпътстващи показатели. Опитваме се да намерим общо хармонизирано решение в сътрудничество с комисията и парламента. Що се отнася до ЕФСА, Агенцията за безопасност на храните. Агенцията има своя пътна карта, има и ръководство за оценка на риска. Това ръководство в момента е обект на разглеждане от Европейската комисия. Разглеждането още не е приключило. Обеден съм, че че независимите оценки на въздействието ще бъдат е, много важен фактор. Често сме споменавали, когато сме говорили за ГМО, че когато дадена генномодифицирана култура кандидатства за лицензиране, съответният производител трябва да е, подаде проби за тестване. Такива проби още не са постъпили, затова и тестовете не са приключили. Ето такива проблеми трябва да се решават. И накрая етикетирането на хранителни продукти. И тук искам да споделя някои неща с вас. Съветът вече обсъди е, въпроса за е, продуктите имитации и позицията му е в съзвучие с измененията, които предлага Европейския парламент, защото ние наистина сме убедени, че потребителят трябва да бъде по-добре информиран. Така че трябва да се придържаме към основни принципи, за да можем да предотвратяваме случаи на измами. Така, например, върху даден хранителен продукт винаги трябва да е оказано, ако традиционни негови съставки са заменени с други. Ако има такова заместване, то тогава традиционното наименование не може да се използва, за да не се заблуди потребителя. Освен това на етикета винаги трябва да е оказано, когато дадена традиционна съставка е заменена с друга. Euh, Благодаря ви много наистина, господин министр. Има още три въпроса. Бих започнала с госпожа Ютат. Ами, струва ми се, че ще е по-полезно, ако продължим двустранно тези разисквания, затова няма да задавам друг въпрос. Ja, dank u wel. Ja, mevrouw Dagmar rood ik ga toch nog een poging doen. Uh, um... <laughs> Благодаря. Аз бих искала да попитам нещо. Благодаря ви, господин министр, че дойдохте и за на цялата информация, която ни предоставихте в уводната част и в отговорите по а, безопасност на храните. Аз съм докладчик а, за новите видове храни и скоро, както знаете и вие го споменахте, ще започне заседанието на Комитета по помирението. А, и един документ от четири колони беше представен, което е много добре, голям плюс за председателството, което току-що започна. Но това, което искам да кажа е, че новите видове храни касаят най-вече продукти, хранителни продукти от клонирани животни. 77% от европейците не желаят да има в хранителните продукти, които те консумират, месо от клонирани животни. И така, храната, произведена от клонирани животни, не трябва да се счита за нов тип храна. И но до момента между трите институции на Европейския съюз не е имало една истинска дискусия по отношение мнението на гражданите на Европейския съюз. Но все пак ще трябва да се намери някакво средно, средносрочно а, решение, докато се вземе решение. И при това да се вземе решение, което ще бъде правно обвързващо. А, смятате ли а, да произведете документи, които да заемат тази празнота, докато бъдат а, разисквани, формулирани, приети а, окончателните документи, регулиращи въпроса. Разбира се, че едни сред, така с средносрочно действие документи а, няма да продължат дълго да бъдат валидни, няма да са в действие за дълъг период от време, но въпреки това са необходими. А не смятате ли, че е добре да се а, направи едно изявление съвместно от трите институции на Европейския съюз а, в смисъл, че не може да се а, вкарват елементи от а, продукти на клонирани животни в хранителните продукти а, в а, Европейския съюз. И тогава този, който дори е получил и разрешително да влага такива продукти или компоненти, няма да има здрава правна основа. Очевидно е, че е необходимо да се разработи ново законодателство в сферата на клонирането. Така, по делегираните актове означава ли в момента а, това, а, че са приети предложенията, които бяха направени от, от Европейския парламент. Да, благодаря. Заповядайте, госпожо Каденбах. Да, но моя въпрос беше по околната среда. Съжалявам, казва председателката. Ако може все пак да задам въпроса си, да, заповядайте, госпожо Каденбах. Всичко е възможно. Ние сме членове на Европейския парламент. Да, унгарското председателство в момента е в е, е, Унгарското председателство в момента е в центъра на вниманието, тъй като носи голяма отговорност. И затова бихме искали да знаем е, предварително дали европейското законодателство ще бъде така да се каже, подкопано или так му обратното ще бъде засилено и ще стане по-строго. В този смисъл е, Инспекциите в околната среда са нещо много важно. Контролът е, е, дали ще бъде по-стриктен в бъдеще, дали ще има освен това удължаване, да кажем, на някои преходни разпоредби по отношение на токсичните, на опасните вещества до и след 2011 година. Освен това, инсталациите за лавене и съхранение на въглерод, как ще се финансират, ще продължи ли изграждането, кой ще е, ги финансира и така нататък. Кажете ли нещо повече във връзка и с изтичането на въглерод? Господин Адер. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че госпожа Род Перен напусна салата. Бях малко изненадан от е, нейното изказване. Няма да защитавам колегата Лайнен или господин Фасекаш, е, но депутатите би трябвало да знаят, е, че са предвидени две изслушвания и два разговора в дневния ред. Така че, господин Фасекаш не желая в никакъв случай да обижда никого или да оставя впечатлението, че не желая да говори за безопасност на храните. Но той възнамеряваше в крайна сметка да се произнесе отделно и специално по тази тема, тъй като тя за него е много важна. Темата диоксин. В понеделник вече говорихме много подробно за диоксина. Затова няма да се спирам повече на тази тема. Министърът още в понеделник можа да постигне споразумение. И сега вече по отношение на диоксина и скандала, свързан с диоксина, виждаме светлина в тунела. За Унгария мога да ви информирам, че правителството предприема много, много мерки за това да предотврати превръщането на Унгария в сметище за е, битови отпадъци и за неопозотворени храни продуктите, хранителните продукти от трети държави, от чужбина, би трябвало да са подвластни на абсолютно всичките е, и същите изисквания е, от правен характер, на които са подложени и нашите продукти. Само така ще се предпазим от вредно въздействие. А, извинете, не видях, че сте вдигнал ръка, така че задайте въпроса си. Благодаря. Януш, колега Фулватиши. Ще продължа изказванията на колегите и най-вече на моя сънародник господин Айлер. Аз вече съм отправила едно такова запитване до комисаря, е, защо в рамките на Европейския съюз въжат едни правила, когато става дума за внос и износ е, от трети държави, въжат е, в крайна сметка трети или по-различни правила. Защо ние не настояваме за абсолютно същия контрол и същите проверки по отношение на вносните продукти от съответните трети държави и защо не следим за еднаквите стандарти в това отношение. Знае, че това не е в правомощията на съвета или най-малкото унгарското председателство не би могло да реши е, тези въпроси в рамките на 6 месеца, с които разполага, но е, все пак, е, може би нещо ще се предприеми в тази посока. Благодаря ви. В връзка с скандала за диоксина ще кажа, че естествено ние се занимаваме с този въпрос. Унгарското председателство успя още при първото съвещание да постигне споразумение между държавите членки и да се е, договарят определени мерки. Така че работихме много ефективно и се надявам, че ще постигнем желания резултат. Възможно е, да, в трети държави да са разрешени определени съставки, определени вещества или субстанции, които в Европейския съюз да са забранени. Допускам, че това е така в някои случаи. Поради спогодбата с СТО, ние не можем да спрем вноса на такива продукти, освен ако те е, не носят определен риск за здравето. ЕФСА контролира подобни продукти. Е, Също време има и определени гранични стойности, които би трябвало да се е, включат и в съответните правни актове на Европейския съюз. Но е, допустими са само такива съставки и такива гранични стойности, които наистина не представляват сериозен риск за здравето и за околната среда. При всички положения с господин Дали при следващите консултации ще продължим да говорим по тези въпроси. А що се отнася до случая, е, цитиран е, с, с е, предприятието в Унгария и И червената тиня през 1996 година червената тиня вече е категоризирана съгласно нашите документи като вредна, токсична. През 2002-2003 е, във всеки случай, включително и на е, европейско, не само на национално равнище, бяха приети нови е, правни актове. С присъединяването ни ние трябваше да транспонираме всички актове на Европейския съюз. Става дума за регламент 16, е, е, така че по отношение на производството на алумини и опасните вредните субстанции в е, алуминия е, имаше включени и нови разпоредби по отношение на червената тиня. 2002 година влиза в сила новата разпоредба за червената тиня, която включва, е, впрочем, и такъв текст. Производителят на алуминий може по свое осмотрение и съгласно своята така, преценка да реши дали червената тиня е опасна или не е опасна и така нататък. Предприятието, което е замесено в този изказ, дал през 2001 година е информирало компетентните органи, че червената тиня в бъдеще – няма да се е, квалифицира като опасна. Компетентният орган е одобрил едно такова решение на предприятието. Същевременно предприятието е информирано, че трябва и да представи резултатите от научните изследвания и лабораторните анализи, които доказват, че червената тиня не представлява а, е, опасен риск за здравето и околната среда. И така, надзорният орган в резултат на разменената информация и представените документи взима решение, че червената тиня може да бъде включена в категорията субстанции, които не са вредни. Така че червената тиня е включена в категорията отпадъци. А последното съобщение на комисията от 2011 година, януари 2011 година, гласи, че Унгария не е спазила съответните разпоредби на европейското законодателство. Става дума за 100 за е, регламент 181, е, е, който разглежда червената тиня вече като отпаден продукт от друго производство, не от алуминиевото производство, като вредна. Така че надзорният орган за е, минно дело е, и така, подземните изкопаеми получи задачата в момента да провери отново как точно стоят е, нещата. Между другото, предприятието използва вече друга технология. Е, това е суха технология, която не е свързана с отделянето на червена тиня. Така че в момента съвсем категорично мога да кажа, че в края на е, целият производствен цикъл няма отпаден продукт червена тиня. Хубаво е, че говорим за всичко това тук, за да знаят всички как точно стоят нещата. И от правна гледна точка, естествено, че законовите разпоредби и към съответните периоди са важни. Нямаме, за съжаление, много време, но нека да се спра съвсем накратко на клонирането. Съветът съзнава, че това е една изключително сложна и деликатна време, тема. Някои категорично отхвърлят клонирането, други го допускат при определени условия. Ние ще се опитаме да постигнем съгласие, да постигнем споразумение – по тази тема. Със съгласието на, така, и на другите две големи институции, съветът вече започва опити е, да постигне споразумение между държавите членки по темата. В заключение, нека да ви кажа, госпожи и господа евродепутати, че е, нашите цели по отношение на опазването на околната среда и безопасността на храните са едни и същи. Ние желаем да защитим потребителите, ние желаем да е, запазим една е, чиста околна среда е, и е, безопасни продукти за нашите граждани и за бъдещите поколения и в този смисъл и ще работим за опазване на околната среда и безопасност на храните, включително и в селското стопанство. Благодаря ви за това, че отделихте толкова време тази сутрин да ни информирате и да отговорите подробно на многобройните въпроси на нашите колеги. Беше наистина изключително интересно. Благодаря и приятен ден.